models, not only budget deficit, but imbalance. Mes chers collègues, je vous propose de commencer notre... Уважаеми колеги, нека да започваме работата си. Vous, vous avez vu l'ordre du jour. Разполагате с дневния ред. Ако нямате коментари по него, го разглеждаме като прият. Поздравявам представителите на литовското председателство, които присъстват в залата. Не ги виждам в момента, но знам, че са тук. Тук е представителката на Литовското председателство. Също така поздравявам и генералния директор от Европейската комисия, който виждам е свалил сакото си и запретнал ръкави за работа. Намираме се в залата която е специално изградена за работа на померителни комисии и това не е, е най-подходящата зала за днешното ни заседание, но знаете, че след всички преговори тази година можем да разглеждаме факта, че сме тук като един добър символ. Е, тук присъства и една, е, ще присъства и една португалска телевизия – те правят репортаж за португалските депутати, които са членове на Комисията по бюджета. В рамките на съобщенията на председателя искам да ви обърна внимание върху следните неща. Първо, парламентарната седмица през 2014 година, която започва с 20, от 20 януари, Обърнете внимание, от 3 години в началото на годината организираме междупарламентарни е, срещи. Т.е. работим с националните парламенти. От две години насам тези заседания официално се провеждат в рамките на процедурата на европейското полугодие. Нещо, което е много важно и от гледна точка на парламентарния контрол на работата на това полугодие. И е много важно срещата ни да стане от, между момента, от който, в който комисията е представила своите прогнози и Европейски съвет от март. В този период трябва да се да заявят своите позиции и националните и европейски парламент тази година. Процедурата ще е особено важна, тъй като по време на същата седмица, в рамките на три дни, ще имаме и заседание на Междупарламентарната конференция, която вече е, е формална, както и на конференцията по член 13 от пакта за бюджетна стабилност, известен още и като фискалния пакт, в която националните парламенти и Европейски парламент се срещат, но не всички национални парламенти, 25 страни, не 28. И те ще се срещнат и на това заседание в рамките на заседанието по Европейското полугодие. А, и така, те ще дойдат тук, при нас, домакин ще им бъде Европейският парламент и искам да ви обърна внимание, че е много важно депутатите да присъстват. Особено след обеда, защото ще има важни следобеди за обмен на, на становища между националните комисии по бюджета и нашата комисия по бюджета. Иначе работим и с други парламентарни комисии, включително комисията по заедостта. Но на това конкретно заседание на бюджетните комисии е много важно да присъстваме а, и да представим и да присъстваме и като качество, и като количество. А, качеството със сигурност може да се е, е, достави от португалските колеги. Това казвам за присъстващия телевизионен екип. И така. Ако нямате възражения, приемаме това предположение и преминаваме към точка четвърта, именно темата за работата на помирителната комисия. Ще дам а, кратко обобщение, след това ще дам а, а, думата на колегата Моника, а, колегата Йенсен, след това Моника Холмайер няма как да присъства тук поради ангажименти в родната си страна, така че тя ме помоли да я извиня пред вас. Много от вас присъстваха. Става дума за депутатите от Европейския парламент. С изключение на докладчика Сянка от ЕНП, който не остана за да работи с нас цялата нощ и още няколко а, колеги, които ще нарека лоши ученици в този контекст. Но те или иначе. Какво се случи? Преговорите бяха дълги. Прекалено дълги, мен ако питате. И мисля, че е необходимо да разглеждаме нещата спокойно, внимателно, хладнокръвно, да вземем предвид всички съображения и това какво оставяме на колегите. Защото, извинявайте, но 17 часа преговорите, 18 часа, от 11 часа сутринта до 4 часа на следващата сутрин, за да се а, е, открие а, е, а, е, разликата, която може да бъде направена с едно просто изваждане, честно казано е прекалено. И така. Честно казано, малко съм се поуморил. Но в крайна сметка, за последен път председателствам тези преговори от името на комисията по бюджета на Европейски парламент. Крайният резултат обаче, поне според мен, може да бъде разгледан като приемлив за парламента и а, делегацията на парламента го прие, като се взема предвид, а, че това не е делегация на Комисията по бюджета, по-скоро делегация, която се конституира от председателския съвет. И така по очевидни причини повечето от колегите в тази делегация са членове на Комисията по бюджета, но не всички. А председателят на тази делегация е председателя на Европейския парламент. И за разлика от миналата година, ръководителите на делегациите официално, физически подписват от името на парламента, а от името на съвета подписва министърът, представител на председателството. И след това резултатът от помирителната комисия се подава директно за гласуване в пленарна зала. На една процедура, която е доста по-различна и по-съкратена от обичайната процедура, е, обичайната законодателна процедура. И така, нашата комисия днес не може да се произнесе по бюджета за 2014 година. Ще има гласуване, но то ще е чак е, в пленарна зала. И резултатите ще се смятат за приятие от парламента, освен ако не гласуват против мнозинството депутати в Европейския парламент. Това е процедурата. И така днес няма да работим по този бюджет. Ще, гласу... ще работим по коригиращ бюджет 9, ще говорим по инструментите за гъвкавост по категория 2. да говорим и по едно б помощта за Кипър, по втора функция имахме проект коригираш бюджет номер 7, така че това вече е свършено. И аз лично смятам, че може да се каже, че успяхме да помирим две изисквания, които на пръв поглед са противоречиви. Като цяло, политическите оценки могат да бъдат различни. Всеки един от нас може да има различна политическа оценка от гледна точка на економически и политически контекст в момента в Европейския съюз, се налага първо да има строгост в рамките на европейския бюджет. Строгост и е, юридическа, защото ако се има предвид, е, един, е, че бюджета трябва да се гласува така, че да има равновесие в него, следва той да бъде изпълнен така че да има равновесие в него. Това въжи за 2013 година, нещо, което дава своите последици върху бюджета за 2014 година поради доста опасната концепция на отложените плащания, която беше въведена. Тази година възникне въпроса дали можем да увеличим бюджетните кредити за плащания до нивата, които са особено високи тази година в рамките на бюджета от 2007 до 2013 година. Този риск се избегна благодарение на настойчивостта на парламента, който миналата година, по време на работата по, 2000, по бюджета за 2013 година, гласува по две декларации и че дума за необходимостта да се интерпретират да се увеличават бюджетните кредити и заплащания чрез коригиращи бюджети, ако е, са необходими повече плащания в рамките на годината. И в рамките на преговорите за 2000, за многогодишната финансова рамка, има съгласието да увеличи бюджетните кредити и заплащания до възможния максимум, т.е. тавана, 11 милиарда и 200 е, милиона евро. Необходими бяха два транша, няма да навлизам тук в подробности. Доста трябваше да се бори парламента, за да се постигне втори транш. транш. Не трябва да се забравят и условията, които бяха поставени от съвета, за да приемат 3 милиарда и 900 милиона евро. Всичко това вече е свършено и можем да се радвам на това, че през 2013 година парламента успя да постигне едно увеличение на кредитите за покриване на необходимите плащания от 11 милиарди 200 милиона евро. В договора са заложени конкретни ангажименти, които трябва да се зачитат и те се зачитат. И в крайна сметка, на края на годината се натрупват задължения, които не следва да тежат върху бюджета на следващата година. Така че това, което постигнахме в рамките на кредити за заплащания, е доста добро. Джовани не е тук, доколкото виждам, поне все още не е тук. Но, що се отнася до края на преговорите по 2014 година и възникналите събития след договарянето на многогодишната финансова рамка, именно в Германия, в Австрия, в Чехия и в Румъния, факта, че имаше наводнения в тези страни, нещо от което възникнаха допълнителни задължения и така. 250 милиона бяха намерени за общото, общия превод от, за онези 500 милиона, които бяха необходими, а не 400, както бе гласувал съвета. Така успяхме е, да запазим 150 милиона допълнително и по този начин се е, подписаха допълнителни договори за научни изследвания и проекти, за да се подкрепи политиката по научно-развойната дейност на европейски бюджет. Това е за 2013 година. По 2014 година съветът намали с 1 милиард предложението на комисията, Европейския парламент прие изменения, за да се възстанови този 1 милиард в бюджета, който отговаря на това на 2014 година. И постигнахме 350 милиона, които да се добавят на, към онези 150 милиона и така постигнахме общо 500 милиона евро. Тоест, все пак има някаква разлика. Разбира се, би било по-добре да постигнем цели 1 милиард, но като се има предвид настоящия контекст, все пак постигнатото е доста добро. Секретариатът трябва да ни каже в коя година изобщо, ако изобщо това се е случвало, Европейския парламент е успявал да увеличи бюджета с тялпови милиард. Защото си спомняте, че миналата година а, бяхме принудени а, да приемем цифра изключително близка до тази на съвет. И така. Гласувахме по строгостта на бюджета. И правна строгост, и строгост при изпълнението на бюджета, защото бюджетите, договорени при работата на помирителната комисия, могат да се сравнят с конкретните бюджети за годините и е да се види, че разликата е от 6 до 9 милиарда. Нито една от държавите не би гласувала бюджет за 2014 година, която, който да бъде намален с 6-7%. Тоест, ето на. А, става дума за бюджетна строгост. По някой път просто трябва да се вземат политически решения. Но това е положението въпреки всичко успяхме, докладчикът успя да увеличи ресурсите, които отговарят на економическите и социални приоритети, които бяха очертани от Европейския парламент през октомври. Ставаше дума за економическите приоритети и по-конкретно за така наречения фронтлоудинг, изтегляне на плащанията в началото на периода за 2000, Хоризонт 2020 година, за Косме, за Еразъм, за социалните приоритети, включително инициативата за заетост сред младите, която благодарение на това споразумение можем да финансираме на нивата, предвидени през, е, за 2014 година и е, да се е, увеличи програмата за помощ за най-ощетените членове на граждани на Европа. И така, средните стойности по принцип бяха ниски, успяхме да ги качим не особено много, защото имаше някои ограничения, но в крайна сметка бяха създадени агенти за финансов надзор съвсем наскоро и а, имаше нужда за средства за тях, както и за а, Frontex. Това е. Следва да работим по, бю... по коригиращ бюджет номер 9 който ще приключи е, бюджета за изпълнение по 2013 година, но няма да гласуваме по бюджета за 2014 година. Аниенсен. Well, thank you, chairman. да прекараме всички една цяла нощ заедно е чаровно по един или друг начин. Благодаря на Джовани не е тук. Салвадор Карига поиска думата. Muy brevemente porque comparto todas las explicaciones que ha dado Ann. Благодаря. Аз се присъединявам към това, което каза Ан Йенсен. Поздравяваме нея и Моника Холмайер като докладчица. Начина по който тя застъпваше своята позиция, начина по който преговаряше, беше много добър. Заседанието беше много интересно за парламента. Благодаря и на всички колеги, които издържаха толкова дълго. Това е добър пример за следващите колеги, които след една година ще водят подобни преговори, но някои от преговорите, последните преговори, те бяха просто абсурдни. 18, 17, 18 часа да се чака, това беше много. А, защото, защо се получи така? Защото съвета имаше паралелни заседания. Парламент обаче се показа много гъвкав много ясно изказа своята позиция. Трябва, може би, да се помисли как съвета да бъде по-гъвкав и по-ефективен в работата си при помирителната процедура. Резултатът е добър. Ситуацията беше много трудна. възможностите за балансирани бюджети в държавите членки са много ограничени. Така че наистина ситуацията беше много трудна. Ако обаче през 2012 година не бяхме преживели този неуспех, който преживяхме, нямаше да имаме добрата помирителна процедура сега. Защото благодарение на господин Ламасур успяхме да имаме много добър преглед върху всички дефицити и предимства в бюджета. Комисията трябва да задава ясните цифри. Е, също и по отношение на бюджетните кредити за поети задължения и плащания. Съвета също се е осланял на достоверността на данните от комисията. Мисля, че сега за първи път ние успяхме да кажем да, съвета прие факта, че трябва да се да промени своите данни, своите цифри, защото наистина комисията задава добри, достоверни данни. И така за бъдеще предлагаме една система, която да се състои в това да се проверяват данните, данните да са прозрачни, да коплаците също трябва да ги знаят. Благодаря. Байло. Благодаря. Ивайло си излезе от залата, за да не слуша Салвадор. Сега му давам дума за думата. Благодаря. De todo quería, había pedido la palabra para... Благодаря, господин председател. Искам също да благодаря на колегите за тяхната работа. Това не беше лесна работа. Още от самото начало се очертаха трудности. Имаше трудности с поразумението по многогодишната финансова рамка, имаше много несигурности, трябваше да се работи под натиск. Позицията на парламента беше разумна. Имахме възможност, ограничена възможност за маневри но резултатът е много добър. И както каза Ивайло, е, не е, проблем, не е решен проблема с плащанията. 500 милиона евро са средствата, които получаваме допълнително, но всъщност биха ни трябвали 20 милиарда – когато трябва да се платят всички тези сметки, когато изчерпим капацитетите си, ще имаме проблема в съвета. Обратно, защото някои държави членки ще са много недоволни. Да видим как ще се случат нещата. С тези проблеми ще трябва да се бори следващият парламент. Съвета трябва да помисли за адекватно решение. мен буди обаче загриженост това, което чухме от съвета. Съвета се опитва да ни обясни как, да се, как трябва да се използват специалните инструменти. Говори се за компромис и в крайна сметка проблема с плащанията не се решава. Сега, ясно е, на последно място искам да кажа и аз, че 17-18 часа чакане прекалено много. Е, трябваха ни само 2 часа реално обсъждания, но трябваше да чакаме самия съвет да се споразумее. Съветът работи много бавно, много трудно Ясно е, това са 28 различни държави, различни цели, различни процедури, но чакането беше прекалено дълго. Особено като се има предвид, че дискусията с съвета вече е започнала. Хубаво е да помислим как технически да се улесни помирителната процедура. защото самата процедура не би трябвало да се случва в последния ден от срока. Има много дни, когато може да се заседава, може, могат да се обменят позициите, когато могат да се уточнят подробностите. Не е честно просто да чакаме 18 часа. Всеки си има определени граници. Ян Мулдер. Благодаря, Ейдер. Ян Мулдер има думата. Uh, Благодаря, господин председател. Ясно е, това е споразумение, с което никой не е много доволен. Имахме различни желания. Но аз съм съгласен с всички колеги, които се изказаха до сега. Може би това е най-доброто споразумение, което можехме да постигнем. Едно нещо, което искам да подчертая. Е, този, този бюджет е за 6,5% по-нисък от предишния бюджет. И наистина нито един национален парламент има, е постигнал такъв резултат. Това трябва да го подчертаваме, особено в контекста на европейските избори. Защото винаги в подобен контекст се казва, че Европейският парламент не може да борави с пари. Ето, ние сме допринесли до голяма степен за намаляване на бюджета. Комплимента, комплименти за Ане. Тя успя да се пази самообладание през цялото време, никога не се ядоса. Съвета мисля, че наистина се опита да изпробва нашето търпение. Имам предвид 18-часовото чакане. Всички са загрижени за плащанията, но съвета изглежда не разбира, че когато има е, задължение, трябва да ги покрие. Трябва да се намери решение за това, защото в крайна сметка винаги на края на бюджета става дума за нуждите, за плащанията, за разлики в позицията между съвета и комисията, трябва да се съсредоточим върху задълженията. Трябва ни една по-добра система от тази, която имаме в момента.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 следното. Оптимистът е този, който вярва, че живеем в най-добрия възможен свят. А песимистът е същото. И така, господин Хартунг, заповядайте. Благодаря. Е, имаме резултат за бюджета 2014 година. И в крайна сметка той е по-добър от това, от този резултат, който очаквахме. Бих препоръчал на парламента да следва своята линия, защото В противен случай ще се укрепят позициите на евроскептиците. Аз ще съм против. Ще гласувам против този бюджет. Благодаря за обяснението за вода, уважаеми колеги. Така, сега по бюджетите. Е, коригиращ бюджет номер 9 и бюджета за 2014 година се намираме на този етап. Можем да преминем към гласуването. Е, първо по първото гласуване, което ни предстои а именно по регламента за многогодишната финансова рамка. nous passons au vote. Je vous propose d'abord de voter... Така, нека да преминем към гласуването. Нека първо да гласуваме по регламента за многогодишната финансова рамка. Бих искал да направя един коментар. Още в началото казахме, че няма да се съгласим на всичко, ако не сме преговаряли и не сме постигнали съгласие. Има още един въпрос, обаче, който не е финализиран, а именно състава на комисията, която ще се занимае с собствените ресурси. Има неформална информация, но няма нищо официално, нещо, което за мен е, не е особено приемливо. Доколкото разбрах, вчера вечерта имаше е имало председателски съвет, на който е взето решение многогодишната финансова рамка да бъде включена в дневния ред следващата седмица но с звездичка. Тоест, ако няма допълнителна яснота по този въпрос, е, няма да се занимаем с гласуването. Доколкото разбрах, по някое време тази сутрин, неизвестно как и защо, звездичката е била премахната, нещо, което означава, че а, е, точката автоматично остава в дневния ред, независимо от това, че нямаме е, ясно, дали имаме или не до, на, на този етап яснота за състава на тази комисия. И така настоявам да се а, върне тази звездичка, т.е. да се гласува само ако има информация. Благодаря. Благодаря и Ян и аз щях да направя същия коментар. Ивайло по същата тема ли? Просто исках да изразя съгласието с изказаното от Ян. По същия въпрос, господин председател, знам, че големите политически групи са приели тази многогодишна финансова рамка и когато Става дума за капитулация. Всички се надяваме, че по-скоро ще бъде избегната капитула... капитулацията, отколкото че ще се наложи да я управляваме достойно. И така, тук става дума по-скоро за доверието в парламента. Много е важно да знаем как ще бъде създадена тази група за собствените ресурси. И тук малко загубихме доверието към парламента. Може да става дума просто за забавене, за нещо формално и тогава до следващата седмица комисията и съвета да могат да ни отговорят и е, да е, направим извънредно заседание на комисията по бюджета и е, след това да гласуваме. Но нека да ви припомня, че има един куп подробности. Намалени бяха на тарифните, митническите тарифи. Има множество договори, подписани с различни трети страни и е, мисля, че би било малко е, фриволно и леко безотговорно да приемем е, тази е, грешка. Е, ако трябва, трябва да настоим за уверени. Е, председателят, нека да не дебатираме въпроса в момента. Обсъждали сме го вече. От една страна искаме някакви уверения за групата на високо равнище, но единственият политически проблем, свързан с групата на високо равнище, тема по която работи от 6 месеца лично, е, група, която нямаше, е, извинете ме, на група, която нямаше и да съществува, ако не бях аз. И мога да ви уверя, че по тази група единственият проблем, който съществува е, че няма яснота по отношение на лицето, което ще го председателства. Защо? Просто защото по тази тема все още председателите не са говорили. Има един председател на една група, който е предложил едно име. Не мисля, че вашата политическа група е предложила име и, никой, и няма как да се финализира метода за работа, отношенията с институциите и подробностите по графика, ако нямаме името на това лице. Става дума за лице, което трябва да е на достатъчно високо равнище, за да председателства група на високо равнище. Това е. Ако искаме група на високо равнище, не може тя да се председателства от древни държавни служители, които не са особено високо поставени. Тук става дума по-скоро за група, която да се председателства от бивш държавен глава или мислен председател и така нейният състав ще бъде на състав от министри, а не от чиновници, както би било в противния случай. Това е положението. по отношение на темата повдигната от Ян, подкрепена от Ивайло, а, ние на ние тук в парламента, когато гласуваме по многогодишната финансова рамка, при гласуването в пленарна зала трябва да настоим за съответните уверения. Благодаря на Литавското председателство присъстващо тук. Аз ви поздравих и по-рано. И така, в рамките на Корепе резултатите все още не са достатъчно добри. И както казва Ян Мудър, е необходимо парламента да си запази възможността да гласува или не миналата извинете, следващата седмица. Това е. Тоест, ако е отпаднала тази различка, ще трябва да се включи отново. И трябва да се гласува сега в комисията по бюджета, защото няма как, ако не сме гласували тази вечер, да гласуваме следващата седмица. И така, ако не гласуваме тази седмица, ако не гласуваме днес, просто няма как да се гласува в пленарна зала следващата седмица. Това е такива са сроковете. Оттам нататък бе поискано бе поискано отчет какво се случва. Ще проверим нещата със съвета и с комисия. Член на е, член 8 на регламента за многогодишната финансова рамка трябва да е в съответствие с член 21 от регламента на, за кохезионните фондове. Разпространен е документа, е, мога да ви го прочета. Чета го. В случай, че комисията повдигне а, отлагането на бюджетните ангажименти по регионалния фонд, Европейския фонд, социален фонд, социал, кохезионния фонд, Съскостопанския фонд за, съскостопанск... за а, е, селско развитие и а, е, структурния фонд свързан с моретата в контекста на мерките, свързани ефективността на тези фондове, свързващи ефективността им с а, е, доброто економическо управление, ще бъдат прехвърлени отложените плащания за следващите години. Тоест, год... отложени плащания за година Н, не могат да бъдат ребюджетирани за период след година N плюс 1 в десети мотив в преамбюла също има изменения, за да отразят тази промяна и реаги и ни дадоха знак, че са съгласни с този текст. Така че този текст ще бъде въведен отново. И така. Нека да гласуваме по регламента за многогодишната финансова рамка. Електронно гласуване. Извинете, има изменение. Е, добре, нека да е, прегледаме измененията. И така, първо гласуваме по е, изменение. Изменение 4 на Хелга Трюфел, докладчикът е против за. против, въздържали се, отхвърля се. Изменение, устно изменение А и Б на докладчика. Докладчиците заедно за, против. Въздържали се, приема се. Изменение пето на господин Ферейра. Докладчикът е против. Кой е за? Четири има, Кой е против? Повечето отхвърля се. Мотивите в преамбила. Изменение 1 на Хелга Тръпел. Докладчикът е против. Кой е за? Четири има, Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се по второ изменение на Хелга Тръпел. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Трима. Въздържали се? Приема се. Трето изменение на групата на либералите. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Шестима. Въздържали се? Приема се. Крайно гласуване по електронен път. Разполагате ли с картите си, колеги? Моля, гласувайте. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 28 за 5 против, но въздържали се. Приема се. С това преминаваме към гласуването по проекта за коригиращ бюджет номер 9 нямате списък за гласуване тук, защото има само едно гласуване. По изменение проекта Коригираш бюджет, който се гласува вследствие на постигнато договореност в рамките на помирителната комисия има осмо изменение, което ви е било раздадено и което чета. Парламентът подчертава, че поддържа своята позиция, принципната си позиция, че финансирането на специални инструменти като Европейския фонд за солидарност трябва да бъде включено в бюджета над таваните по многогодишната финансова рамка и не подкрепя едностранното заявление на съвета по бюджетните кредити и заплащания, в приложените съвместни заключения по бюджета за 2014 година. Целта на това изменение е това, което наричаме на френски отговор от, ответен, ответен отговор, от, ответен удар. Защо? Защото всички инструменти, при които имаше гъвкавост, трябваше да останат до таваните. Нямаше как съвета да не прави едностранни е, декларации, е, е, дори е, те да са неразумни, по същия начин и съветът не може ние, на нас да ни забрани да правим такива декларации. И така ние тук просто в това изменение заявяваме, че тяхното, тяхната декларация е неразумна, а нашето тълкование е доброто. Това е така описа нещата Ялда. И така с това устно изменение по бюджет, от георгиящия бюджет, моля гласувайте. Край на гласуването 33 за, 2 ма против, няма въздържали се, приема се. И още едно гласуване, анблок, по доклада на Жан-Люк Дехан за мобилизирането на инструмента за гъвкавост за помощта за Кипър. Секретариатът изглежда настоява на електронно гласуване, така че добре, нека да го направим електронно, тъй иначе по-демократично. Моля ви, гласувайте. Не се разсейвайте. Край на гласуването. Всички гласуваха. 33 за, 2 против. Няма въздържали се. Приема се. И така, приключихме с гласуването свързано с многогодишната финансова рамка и по бюджета. И тук мога да ви кажа, че си отдъхвам. Нека да благодаря на всички докладчици на докладчика по многогодишната финансова рамка, на доклада за коригиращите бюджети, на докладите за коригиращите бюджети за 2013 година, докладчиците за бюджета за 2014 година. Моника Холмайер не е тук, но нека особено искрено да благодаря на Ан И е, нека да кажа, че с това Ан е, свърши една отлична работа е, и отлично приключва своя мандат в Европейския парламент. Нека да я аплодираме. Жалко, че няма да се върне в парламента. Je voudrais remercier la présidence lituanienne. Нека да благодаря и на литовското председателство, уважаема Игле. Аплодисменти, моля. Votre ministre, votre ambassadeur, vous-même. На вашия министр, на ваше посланник, на вас лично, на председателя на бюджетната комисия на съвета, вие офици... официално ви обявяваме за наш приятел. Ясно е, че институциите трябва да се противопоставят на една, друг, една на друга. Така е изградена работата на Европейския съюз и е, постигнахме резултатите, които постигнахме именно благодарение на това, че преговаряхме. Благодаря за това на литавското председателство и е, благодаря и на комисията, въплатена тук от генералния директор. Тази година Европейската комисия работи особено интелигентно, е, находчиво и посветено, за да бъде честен посредник в преговорите между двете страни. По някой път е, се случва представителите на Европейската комисия да, да бъдат критикувани от някои от нашите колеги. Така че нека да използваме този повод да им благодарим. Merci. Alors, bien И така. Това няма да бъде само на думи. А както повелява традицията, незабавно след гласуването на бюджета в пленарна зала в сряда сме поканени от докладчика по бюджета за, а, на шампанско, за да отпразнуваме резултата, стига резултатът да е положителен. И така благодаря на Ан за поканата. Аз съм само нейн говорител. Но ако, съм, ако бъда и поканен, с удоволствие ще присъствам. Но моля ви, не тръгвайте, защото има още за гласуване. 13 и 14 точка. Това са два доклада на госпожа Карвайо. Първо, програмата за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване. Пет са измененията. Госпожо Карвайо, анблок ли да ги гласуваме? Добре, както желаете. Корсиканците и португалците са против. Трето изменение е за. Против. Няма. Единодушие. Няма въздържали се. Четвърто за. Против. Господин Хартонг. Въздържали се. Приема се пето за. Против. Това не ви харесва. Аха, трима. Добре. Въздържали се. Приема се. Шесто на госпожа Карвайо с устно изменение. Следва да се чете на английски The Union Contribution to, без думата максимум. За, против. Въздържали се. Трима въздържали се. И а, е, знак а, за получено съобщение. А, е, ще го включим и него. Протокола. Подсвирването на телефона. Седмо изменение на докладчика. За. Против. Трима. Въздържали се. Приема се. Мога ли сега да ви предложа 8, 9, 10, 11, не, не отпада. 8, 9, 10, 11, 8, 9. Добре, 8 и 9 за. Против. 3. Въздържали се. 7 и 8 се приемат. Извинете, 8 и 9 от 10 за. Против. Въздържали се. Приема се 11 за. Против въздържали се, един въздържал се, приема се. 12. Гласува се 19 за, против, въздържали се, приема се. 13. На господин Минар докладчиката е за. За, против, въздържали се, приема се. След това в съображенията първо изменение. Госпожа Карвайо за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 на господин Минар. Съвместимо. Докладчикът са за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение на госпожа Карвайо. Техническо. Не се гласува. Електронно гласуване по целия документ. Моля, гласувайте. Благодаря. Le vote est clos, 31 pour. Край на гласуването 31 гласа за, 1 глас против, 3 въздържали са. Поздравления на госпожа Карвая. Приема се. Преминаваме към следващия доклад на госпожа Карвая, програмата Комперник. Това е новото по изящно име на програмата GMS. Можем ли да гласуваме 6 и 7 заедно? Добре, 6 за. Против. Въздържали се, приема се 7 за. Против. Трима. Въздържали се, приема се. 22 значи отпада. 8 също... А не. 8 се гласува. От 8 до 11 можеш ли, можем ли да гласуваме анблок? 8, 9 и 10 само. Добре. За. Против. Трима. Въздържали се. Приема се 11 за. Против. 1. Въздържали се, приема се. 23 на господин Минар за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 12 на госпожа Карвайо за. Против. Въздържали се. Един въздържал се. Отхвърля се. 24. А, приема се, извинете. Приема се. Съгласни сте, че се приема. Добре. Направи грешка просто. 24-то. Господин Минар за. Докладчиката е против. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Въпреки няколко отклонени гласа на социалистите. 13 е, госпожа... А не, 25 то е за. За, против, въздържали се. Приема се. 13 13 изменение. Можем да гласуваме всичко. 13 може да бъде гласувано за. Против. Въздържали се, приема се. Анблок 14, 15, 16 за. Против. Трима въздържали се, приемат се. 17 на докладчика за. Против въздържали се, приема се. 18 на Ангелика Вертман. За, против, въздържали се, отхвърля се. Едно и две можем ли да ги гласуваме заедно? Едно само. Добре. За. Против. Въздържали се. Приема се. Две. За. Против. Трима. Приема се. По трето не се гласува. По четвърто за, против, въздържали се. Приема се единодушно. 19 на госпожа Вертман, съвместимо, докладчиката за, за, против, въздържали се. Единодушие. По 20-то изменение на господин Минар, целта е да се замести думата ubiquity на английски с Omnipresence. Изключително тънък езиков нюанс. Представен на езика на Пруст. За, против, въздържали се. Благодаря ви. Виждам, че има две групи, които предпочитат думата ubiquity пред думата omnipresence. Уважаеми колеги, ако успеете да обясните на своите гласоподаватели тънката разлика между двете думи, шапка ви свалям. Двадесет и първо. За. Всъщност отпада, тъй като 23 е отхвърлено. Добре. Пето. Пето трябва да се гласува, нали така? За. Против. Въздържали се. Приема се. И гласуваме електронно крайния вариант на доклада. Моля, гласувайте. Le vote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 Така, воля гласувайте. Bien, alors, nous avons, nous avons ensuite. Добре, колеги. Сега ще гласуваме. Има още няколко гласувани мърви по бюджета на комисията. Докладчикът не е тук. Един трансфер. Номер 30 става дума за трансфер на кредити за плати и ангажименти. 5 милиона са необходими за мерките за намеса на пазар на рибни продукти за 2013 година. Има промяна и на правното основание. Разполагате с обяснението. Кой е за? Кой е против? Двама против, въздържали се, приема се. Има още трансфери. Дерек е тук. Той ще ни ги представи. Можете ли да ги представите заедно, Дерек? Uh, Благодаря. Е, приближаваме се към края на годината и за това имаме повече, по-голям брой желания за трансфер. Имаме такива заявления от външната служба, от Сметната палата, от омбудсмана. Има ги подробностите публикувани. Има още едно заявление от Екосок. Това е малък трансфер. Всъщност, наистина всички трансфери са сравнително малки, но това са, тъй като това са трансфери, те са бюджетно неутрални и аз не смятам, че тук има проблем. Препоръчвам ви, колеги, да приемем всички тези заявления за трансфери. Donc. Благодаря. И така. Ако правилно съм разбрал, Дерек. По първите четири става дума за информация. Мисля, че трябва да гласувам по тях, казва господин Воган. Можем да гласуваме Unblock. четирите трансфер на комитет на регионите. За, против, въздържали се, Приема се. След това за омбудсмана. За. Против. Въздържали се. Приема се. По службата за външна дейност. За. Против. Въздържали се. Приема се. По см... За сметната палата. За. Против. Въздържали се. Приема се. Има и още едно изменение, което... Е, е, извинете, още един трансфер. Става дума за економически и социален комитет. Имаме го обаче само в е, електронното издание. Докладчикът смята, че можем да го гласуваме и сега. Няма възражение. Нека да гласуваме за. Против въздържали се, приема се. Няма гласуване по политиката за сградите. С това приключихме гласуването. Très bien. Je... Предавам председателството на Жак Люк Дехане, на когато благодаря. sommer will run around alone. You run? No. I not. Áno, áno, pár sa zase teraz som to robil pred asi pred pol hodinou, som to ale mám to isté, klasické. Euro pessimists have problems. It is a bit of the condition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 докладчика господин Козловски. Е, Дуйския предприемство Vestas, które... Благодаря. Е, тук говорим за датската компания Vestas, която произвежда турбини, вятърни турбини. Около 11 000 човека са били уволнени. Е, чрез е, тези средства ще се платят мерки за професионално съветване, за създаване на собствен бизнес, за квалификация, преквалификация и така нататък. И е, ще отидат също така средства за подкрепа на хора над 55 годишна възраст. Тази идея е подкрепена от Европейската комисия Средствата са 6 милиона 364 хиляди 643 евро. Имаме в фонда 25%, които остават за други дейности. Добре. Има ли забележки? Няма. Добре, благодаря. Следващата точка е мобилизиране на средства на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Господин Ескобат е докладчик. Благодаря. Тук става дума за 9,8 милиона. Става дума за помощ на около 1000 е, човека от Nokia. Този случай вече бе обсъждан доста време, доста пъти. Няма да се впускам в подробности, но Nokia е наистина емблематична фирма по отношение на технологията и се вижда, че проблемите е, даже и за такъв голям концерн съществуват. Те трябва да се е, преодолеят. В Финландия безработицата е най-ниска в Европа. Имат много добри финанси, много добър бюджет и така. Два пъти вече има в приложение на фонда в Финландия, в, веднъж в Румъния и веднъж в Германия. Седемстотин хиляди работници бяха за, за засегнати. Всъщност всички работници и служители в сектора IT в Европа страдат. Е, пазара се свива и в Индия, и в Китай. В е, Финландия бяха заети 700 хиляди човека, 10 хиляди бяха уволнени. Причината е, че сглобяването на мобилните телефони се изнесе в Виетнам, в Китай, в Азия изобщо. Е, за това трябва да се заложи на иновации. Сега пакета, който бе споразумен, 50% се съфинансират мерките от финландското правителство. Има мерки за младите хора, за хора, които искат да създадат свой бизнес. И ако погледнем фонда, когато бе създаден през 2007 година, от него са се възползвали около 200 000 човека. Това е много. Около 450 е, милиона евро е, са до момента мерките финансирани чрез фонда. И това е хубаво, защото ние искаме да работим в името на нашите граждани. За това ни трябват добри финанси, добра конкурентоспособност. Това е един инструмент, който ни позволява на микро равнище да, да, да създадем заетост. И това е нашият най-голям приоритет. За това подкрепяме тази точка. Благодаря. Благодаря. Възражения? Не. И в такъв случай имаме последната точка. Госпожа Нейнски. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз също искам да ви помоля да подкрепите финансовата, финансовите, финансовата подкрепа от фонда за немската фирма First Solar – Заявлението отговаря на, между, на изискванията заложени в междуинституционалното споразумение и на регламента на парламента и съвета от 2001 година. Най-напред Solar, фирмата Solar е американска компания. Целта е да създава, да произвежда слънчеви модули в Германия но фирмата трябва да, трябвало да проведе много структурни проме, промени, структурни реформи поради производството на слънчеви модули в Китай. От а, това производство се налага спад на цените. През 2005-2011 година Оборот на китайските компании се е, увеличава от 11 на 41%, докато в Германия оборота в сектора пада от 61 на 40%. Е, около 11 000 човека трябвало да бъдат освободени от работа. В провинция Бранденбург. Целият сектор страда от безработица. Безработицата в сектора е на ниво 11,4%. 50% от средствата ще дойдат от фонда за глобализация. 875 човека ще участват в мерките за реинтеграция. Мерките включват услуги, като например курсове за квалификация, дневни надбавки, мерки за преквалификация. Аз ви препоръчвам да подкрепите предложението. Благодаря. Има ли някой против? Не, благодаря. В такъв случай преминаваме към следващата точка. Европейски фондове за дългосрочно инвестиране. Докладчикът има думата. Благодаря, ще бъда съвсем кратка, казва госпожа Рубайл. Това е становище, с което трябва да излезем пред икон. Становището е за европейските фондове за дългосрочни инвестиции. На първо място искам да подчертая, че ако си спомним последния доклад за финансовите инструменти, Е, там ще видим, че бе заложена именно тази идея за уеднаквяване на регламентите, идеята за, да, задаване на възможност на Европейския съюз да привлече чужди инвестиции и то дългосрочно. Сега по отношение на бюджета. една от надзорните агенции ще бъде отговорна за контрол на тези инвестиции. Имаме девет изменения, които сме предложили. И в крайна сметка ЕСМА отговаря за тази област. Важно е тя да разполага с съответните средства. Не може да се иска от агенциите да изпълняват повече задачи и да не им се дават средства, така че това е смисъла на повечето изменения. Има и едно изменение, което иска да заостри контрола на фондовете, върху фондовете. И изменение, което е, твърди, че не би трябвало държави да участват в тези фондове. Тоест става дума отново тук за повече правна сигурност. И на последно място Когато е един такъв фонд събира информация за финансовите информации, то те трябва да се събират прозрачно. С рамката, която ще приемем, няма да може да, да решим всички инвестиционни проблеми на Европейския съюз, но това ще е един добър инструмент, който ще мобилизира дългосрочните инвестиции. И за това в крайна сметка става дума за едни добри възможности за инвеститорите. Благодаря. Le sujet est important, je crois, compte tenu à la fois. обсъждания с правителството за подготовка на, на договор за държавни сгради или на държавен договор за сгради. Не става ясно от оригинала. Това е договор, който може да бъде подкрепен от комисията, но делегацията на комисията не може да ни даде допълнителна информация, тъй като на, в момента такът преговори с египетското правителство на които започнаха през април. Но е ясно, че комисията няма да подпише подобен договор преди Египет да е подписал споразумение с многогодиш... с, извинет, с Международния валутен фонд. На този етап нямаше кой знае какъв напредък и Европейската комисия работеше с Световната банка и с банката, Африканската банка за развитие. А, така че това е сътрудничество на четирима донори на средства. По въпроса за Тунис, положението там е по-различно по отношение на подкрепата за бюджета. А, вече няколко години се предоставя такава подкрепа. Бюджетната подкрепа е съсредоточена върху економическото развитие в страната. Не е особено голяма сумата 45 милиона евро годишно, доста малка сума в сравнение с економиката на Тунис, но все пак има подкрепа. Има бюджетна подкрепа. Много скоро след арабската пролет през март-април 2011 година донорите започнаха разговори с новото правителство, за да се обсъди нова форма на обща подкрепа за бюджета. Новоговорите, новите договори бяха насочени към въпроси, свързани с социалното развитие, заетостта и е, други социални въпроси, е, които бяха важни за новото правителство и за населението, социални въпроси, които, е, в които се кореняха и някои от събитията от арабската пролет и така. През 2011-2012 година бе предоставена бюджетна подкрепа, след това за 2013-2014 година започва обсъждане на нов, нов тип подкрепа, отново чрез подкрепа за изграждане на държавните институции. Целта е да има стабилност, Участват трима донори, е, но те изчакват да видят как ще се развият политическите обстоятелства в страната. Имаше и три е, отраслови бюджетни програми за водоснабдяване и за околна среда. В двете области е, подкрепата бе договорена преди политическите промени, бе свързана с конкретни отрасли, в които положението не се беше променило поради революцията и за това те останаха. Алжир. Положението там е съвсем различно. Алжир е богата страна, що се отнася до бюджетни ресурси за правителството, Алжир изнася нефт и а, още повече печелят износ на газ. Така че бюджета на Алжир е, е доста добър. Не се обсъжда обща подкрепа за бюджета за Алжир. Има само една секторна програма за водоснабдяване и една, която се подготвя за екология. Тези бюджетни програми на отрасловите не съществуват, защото правителството има нужда от тези средства, защото Европейския съюз иска да настои на необходимостта да се променят нещата в този отрасъл, да се променят институциите, нещо, което може да стане само чрез секторни бюджетни програми. Тук на слайда съм написал, че няма влияние на арабската пролет. Това, разбира се, е прекалено обобщение. Все пак има някои влияния и на ниво бюджетна подкрепа. Това са трите страни, които анализирахме. Нека сега да се спрем на четирите въпроса, които проучихме. Преминавам а, а, към втория въпрос директно, тъй като първия получи вече своя отговор. На втория а, въпрос. Резолюциите на Европейския съюз. Разгледахме резолюциите на Европейския съюз. Потърсихме такива, които са свързани с бюджетната подкрепа. Няма много, така че няма а, какво особено да докладваме по въпроса. Има пет резолюции с Египет, свързани с Египет от 2011 година и една от тях е от значение за това проучване. Резолюцията, в която се препоръчва бюджетната подкрепа за Египет да бъде спряна, ако няма напредък по отношение на правата на човека демокрацията и върховенството на закона. Внимателно разгледахме начина по който са работили делегацията и комисията и смятаме, че те са действали в духа на тази резолюция, защото това, което е предоставено в рамките на бюджетната подкрепа е управлявано изключително внимателно. Започнали са преговори, не са дадени твърде лесно ангажименти към новото египетско правителство и смятам, че това е правилният подход. Потърсих, разгледахме резолюциите на Европейския парламент за Тунис и Алжир, но нито една от тях не засягаше въпроса за бюджетната подкрепа. Третия въпрос на проучването бе свързан с наблюдението и докладването. В контекста на бюджетната подкрепа, когато се разглежда наблюдението и докладното, трябва да се има предвид, че тук не се подкрепят проекти, а по-скоро се подкрепят политиките, дейностите на получаващите средствата министерства. И именно тези министерства са отговорни за наблюдението и докладването и от отчетността. Именно за това трябва да се разгледат системите за отчетност на получаващите правителства и резултатите са доста смесени. Е, някои министерства се справят доста добре, други се справят по по-зле. Забелязахме, че поради отслабването на правителствата през 2011 и 2012 година. И в трите страни качеството на доклад на отчетността спада. След това разгледахме какво са докладвали. Докладвали са основно по средствата, които са поступили по преките резултати, но не са докладвали кой знае какво, що се отнася до въздействието. Така че в тази област е, отчетността може и трябва да бъде подобрена значително. Що се отнася до отрасловите бюджети, дам контекстът не се е променил и в крайна сметка показателите не са се променили особено. Общата бюджетна подкрепа в Тунис – се съсредоточава върху следенето на критериите за допустимост за такава подкрепа, които са заложени от Европейския съюз, знаете какви са те. И е, Европейският съюз не е променил своите критерии за бюджетна подкрепа, така че показателите се запазват. Някои от тези показатели се съсредоточават и върху резултатите и въздействието, но реално те могат да бъдат оценени по-скоро в средносрочен и дългосрочен план. Четвъртият въпрос на проучването, най-трудният, най-амбициозен въпрос, е свързан с това как, с какво може да да Принесе бюджетната подкрепа и обща и отраслова за правата на човек и намаляването на бедността. Първото наблюдение, което трябва да направим тук е, че в рамките на това кратко проучване, защото остава дума само за по една седмица на всяка от тези страни, няма как да, дадем доста... да съберем достатъчно информация да, да отговорим на този въпрос, да ни е необходимо по-подробно оценяване на въздействието. Ето, например, що се отнася до намаляването на бедността, тук говорим за резултати, които следва да бъдат средносрочен и дългосрочен план. Необходима е методология, необходимо е едно дългосрочно проучване в рамките, да кажем, на 7 години и с бюджет от 500 000 евро, за да се направи едно такова проучване. Така че в контекста на настоящото проучване нямаше как да направим анализ по тази тема. Единственото нещо, което може да се направи е да направим някои общи коментари. Ето, например, ако с е, отрасловата бюджетна помощ е, не може да се може да се подобри здравеопазването, водоснабдяването и прочие, може да се предположи, че това може да допринесе на, на, за намаляването на бедността и за един приобщаващ економически растеж, т.е. това може да помогне отново на бедността що се отнася до развитието на демокрацията, честно казано имаме някои съмнения за това до каква степен бюджетната подкрепа може да бъде ефективна за пряко подобряване на демокрацията. Е, може да има някои косвени е, връзки. Ето, например, е, когато населението по-добре е, управлява е, водоснабдяването, е, когато здравеопазването работи по-добре и тъй нататък. Това е само по себе си част от демократичното управление на е, комуналните услуги, нещо, което е добре за демокрацията в обществото като цяло, но това не е пряк е, резултат. Не искам да се спирам в повече подробности върху тези неща, защото искам да поговоря за препоръките, които ние правим. Ще ги намерите на страница 48 в документа. Надявам се, че разполагате с документ със същите страници. Точката е 5.2. Имаме пред, пред, препоръки, на които сме се спрели. Първата от тях е това във вашия документ е 54-та, 56-та страница. Има пет препоръки, както казах. Първата препоръка е свързана с съмнение за това до каква степен определените инструменти, е, инструмента като бюджетна подкрепа е подходящ за поощряване на демокрацията. Ако все пак се е, използва този инструмент за тази цел, то тогава целта трябва да е експлицитно заложена и след това би трябвало човек да помисли какви дейности да се предложат, какви условия да се заложат, за да се постигне тази цел в указанията на комисията за бюджетната подкрепа няма почти нищо по този въпрос. Казва се, че това е цел, но няма указания за това как да се постигне тази цел. Следващата препоръка засяга политиката на съседство. Може би в целия документ тази, този термин се споменава един или два пъти. По принцип, е, в Европейския парламент, в комисията, общото схващане, че демокрацията е и част от една добра политика на съседство, но тази цел също не е ясно как да бъде постигната. На следващо място препоръка за политически промени и отношението на политическите промени с, към е, бюджетната подкрепа. Бюджетната подкрепа е много чувствителен инструмент. В е, получаващите страни има много, имаше много съществени промени но когато страните са нестабилни, то донорите трябва да са много внимателни до каква степен и как ще се случи бюджетната подкрепа. На четвърто място общата бюджетна подкрепа и секторалните бюджетни подкрепи. Още в началото казах, когато се правят заключения за политическите въздействия на бюджетната подкрепа, трябва да направим разликата между общия бюджетна, общата бюджетна подкрепа и секторната такава. Има прилики, но основната разлика е, че секторните, секторната подкрепа се дава с определена цел и при нестабилни е, страни по-разумно е да се дава именно секторна подкрепа, а не обща бюджетна подкрепа. На следващо място се задава въпроса за въздействието. Хубаво е да се помисли за съотношението между бюджетната подкрепа и резултатите, които проистичат от нея. Това е нашата препоръка на последно място. Благодаря. Благодаря, казва докладчицата. Благодаря на екипа за презентацията и се надявам, че изследването ще допренесе е, за работата на парламента при вземане на решение, именно свързано с бюджетната подкрепа. Анализът на бюджетната подкрепа към някои средиземноморски страни беше много важен анализ въздействието на бюджетната подкрепа за демократичните промени е също много важен въпрос. Това бяха въпроси, на които получихме е, отговор. Е, тук сред нас моят колега е бивш външен министр. Може би той може да каже нещо за изследванията. Само ние двамата сме тук. Може би кратки коментари за изследването. Благодаря. Наистина изследването беше много интересно. Аз Аз го разгледах. Това е наистина въпрос, който се разисква в парламента. До каква степен бюджетната подкрепа е ефективна? И това е въпрос не само интересен и актуален за бюджетната комисия, но и по принцип. Сметната палата изготви наскоро един специален доклад за африканския рок и южните средиземноморски страни. Резултатите бяха много противоречиви по отношение на ефективността на бюджетната подкрепа. Така че, наистина, докладът е интересен. По принцип, въпросите, които се задават, са тези, които, на които се търси отговор в доклада, а именно дали бюджетната подкрепа е нещо разумно, дали про, про, провокира резултати, дали се подкрепят разумни програми, като минават средствата през националните институции. И освен това има въпрос, се задават въпросите за видимостта на средствата. Аз не чух много по този въпрос във вашето изследване, особено, що се отнася до това, кои са донорите, какви са резултатите, какви са целите на подкрепата или това са просто средства, които се дават на, в, на, и се вливат в националните бюджети. Сега, е, специалният мандат на е, Европейската инвестиционна банка включва политиката на добросъседство, сътрудничеството между изтока и запада, и един от е, много горещите въпроси е въпроса за, прагове, за праговете. Има предложение да се насочат усилията, може би по-скоро на изток, а не толкова на юг. И аргументът е, че политическите промени имат нужда от време, преди да се стабилизира ситуацията в страните и едва тогава банката да продължи с по-масштабни финансирани и интервенции. Не зная дали по този въпрос имате също становище и предпочитания. Oh, yeah. <laughs> um, first of all, about the European Investment Bank, I'm... Най-напред за Европейската инвестиционна банка не знае точно uh, какво е, прави Европейската инвестиционна банка. Ораторът. Не, те не предлагат наистина бюджетна подкрепа, те дават кредити, но по принцип те работят, когато политическия риск е покрит пре, чрез Европейския фонд за гаранции. Т.е. те дават определени ефтини заеми за дадени области. И тези области са ясни, те отговарят на европейските приоритети. Т.е. въпросът е да се свържат европейските политики с дейността на банката. Тоест средствата не отиват в бюджета на националната държава, но в областите, които се подкрепят от проекти, финансирани от Европейския съюз. Експертът. Да, е, Европейската инвестиционна банка има също политически измерения в своята дейност и подкрепя проекта, проекти, които се финансират от Евро, Европейския съюз, но но дейността на банката е нещо много по-политическо, отколкото бюджетната подкрепа. Бюджетната подкрепа се влиза в националния бюджет, т.е. донорът може да одобрява или да не одобрява това, което прави правителството. Въпреки това тази подкрепа тече. Понякога подкрепата обвързана с определени условия и с определено целеполагане. Така че политическата чувствителност на банката е по-голяма от бюджетната подкрепа. заемите от банката са в общи линии търговски банки с определени цели. Така че в политически нестабилни страни може да има заеми от Европейската инвестиционна банка, но да няма бюджетна проект, е, подкрепа. И тогава, но и въпреки това може да има проекти, които се подкрепят от банката. Но аз не съм специалист в областта и не мога да ви отговоря е, много задълбочено. Сега вие говорихте за видимостта на европейската подкрепа в тези страни. Има два аспекта на видимостта. Може даден проект да се дефинира като европейски, но по-важен е въпроса за резултатите. Сега видимостта аз мога да я разтълкувам именно последния начин. Когато бюджетната подкрепа се влиза, влива в даден секторен бюджет, то трябва да имаме предвид, че там има цели, в тази област и определени условия, определени мерки, които, за които отговарят различни институции, раз, отговарят различни политики. И тук именно се намесва, на това ниво се, нимо, се намесва Европейския съюз. Въпросът е обаче, че това са много общи големи инициативи. Не, не може да кажете, ето това училище, ето това нещо конкретно се е, финанс, е финансирано с европейски пари. Други въпроси, ако имате. Благодаря, казва докладчицата. Иска ли някой друг колега да зададе въпрос по изследването? Може би някой от асистентите. It seems that it's not the case. I think that your extensive... Няма, виждам. Благодаря. Благодаря ви за задълбочената и изчерпателна презентация. Благодаря и на господин Калфин за допълнителния въпрос. Така успяхме да покрием целия широк спектър на проблематиката. Благодаря. Извинявам се от името на моите колеги, за тяхното отсъствие, но за съжаление времето е много напреднало и колегите явно имат други ангажименти. Надявам се обаче да има и колегите да имат възможност да прочетат изследването и да се основат в бъдещата си работа на вашите резултати. Благодаря ви. Благодаря